Um, here, everybody. Uh, welcome back. It's very nice to see you all. <laughs> Добро утро, колеги! Честита нова година на всички! Добре дошли! Радвам се да ви видя отново. Много, малко е късно, но вече ще започваме. Започвам с точка първа от дневния ред – Нека информирам всички ви, че заседанието ни ще се излъчва на живо по интернет, с изключение на темите, които ще се обсъждат при закрити врата. Времевите слотове са изцяло ориентировачни и могат да се променят в хода на заседанието. Представителят на комисията ще се присъедини към нас в 9.40, така че е вероятно преди това да трябва да прекъснем за малко в зависимост от това колко бързо работим. Ако няма възражения срещу дневния ред, можем да го щетем за прият. Дневният ред се приема. Съобщения на председателя. На заседанията си от 3 декември координаторите решиха да назначат следните колеги за постоянни докладчици за периода от януари 2020 до юни 2020. Правно основание е госпожа Мелхиор от Риню, субсидиарност господин Лебретон от Идентичност и демокрация, спорни въпроси господин Дидие от НП, комитология, делегиране на законодателни правомощи и делегирани актове, госпожа Тюсон от групата на Зелените, кодификации и преработвания, колега от ЕКАРЕ. За сега все още не се знае кой колега. По въпроси, за които вече е уведомена комисията преди назначаването на докладчици, по които трябва да се гласува днес, постоянните докладчици за кодификациите, преработванията и правното основание от миналото 6 месечи ще приключат представенето на становища преди гласуването. Решение е също така да бъде назначена госпожа Тюсон за докладчик по искането за снемане на имунитета на господин Верховщад. Господин Сежурне ще отговаря за снемането на имунитета на господин Алваро Амаро, а господин Халицки за снемането на имунитета на господин Гунарбек. Ще назначим господин Ибан Гарсия Дел Бланко за докладчик и лице за контакт по въпросите свързани с управителния съвет и бюджетния комитет на службата за интелектуална собственост до края на декември 2021. Следните искания за разрешение за доклади по собствена инициатива, предизвикателства за организаторите на спортни прояви, статута на европейските трансгранични сдружения, корпоративна надлежна проверка и корпоративна отчетност, финансиране на съдебни спорове от хедж фондове, устойчиво корпоративно управление и отговорност на дружествата за екологични вреди. По първите четири доклада становищата ще са законодателни, по последните два незаконодателни. Ще внесем въпрос с искане за устен отговор по триизмерно отпечатани незаконни от предмети. Решихме също така да поканим заместник председателката Маргарете Вестагер и комисарят отговарящ за вътрешния пазар на една от идните си заседания. Днес пък ще разговаряме с представител на експертната група на високо равнище по темата отговорност за изкуствения интелект и други нововъзникващи цифрови технологии. Следва да приемем сега протоколите от протокола от миналото си заседание от 3 декември. Ако не бъдат внесени възражения до края на заседанието, той ще се счита за прият. Предстои също така да бъде одобрен и протоколът от заседанието от ноември. Той ще бъде готов за следващото ни заседание през януари. Преминаваме сега към точка 5. Става дума за правила и общи принципи, отнасящи се до механизмите за контрол от страна на държавите членки върху упражняването от страна на Комисията на изпълнителни правомощия. Господин Шайер е докладчик, той не може да участва днес. Господин Фос любезно се съгласи да го представлява и да се изкаже по тази точка от негово име. Господин Фос, имате думата. Oh, Thanks. Um, uh, on behalf of Mr. who can't be Господин Сайер uh, не може да бъде тук. Ще се изкажа от негово име. Председателят Юнкер през 2016 година в изявлението си за състоянието на Съюза направи изявление по въпроса. През 2017 на базата на това изявление комисията взе решение да измени регламента за комитологията с цел да повиши прозрачността и отчетността в процеса на вземането на решения за приемането на актове за изпълнение. В предложението си комисията констатира, че системата по комитология функционира сравнително добре за повечето решения. Но когато става дума за чувствителни решения. Когато се прилага тъй нареченият сценарий без становище, положението е по-сложно. Предложението на комисията е разработено с цел да се решат подобни проблеми, свързани с издаването на разрешения за ГМО и за активни съставки за глифозата, например. По тези въпроси никога не е имало квалифицирано мнозинство на ниво държави членки. Не е имало квалифицирано мнозинство на ниво апелативен комитет, което означава, че се е стигнало до сценарий без становище към момента по процедурата на комитология, ако няма квалифицирано мнозинство за или против предложението, т.е. ако няма становище, комисията може да приеме проекта на акта за изпълнение или пък да не го приеме. Комисията смята, че в такива случаи държавите членки трябва да поемат своята част от отговорността. Затова комисията предлага някои промени в регламента за комитологията. Целта на тези промени е да намалят риска от сценарии без становище. Предвижда се за целта да се променят правилата за гласуване в апелативния комитет, така че да няма толкова много възможности за въздържане. В случай, че няма становище в апелативния комитет, би следвало да се сезират министерствата. Следва също така вотът на представителите на държавите членки да е публичен следва да има и възможност за сезиране на съвета. В Европейския парламент АВКО, ИТРЕ, ИНТА, ЕНВИ и ЕКОН излязоха с становище по това предложение. В повечето становища се изтъква колко е важно да се запази настоящият режим за комитология, тъй като той функционира добре. Предлага се обаче да се засили прозрачността. На ниво съвет няма напредък по процедурата. На 2 март 2018 правната служба на съвета излезе с отрицателно становище по регламента. Съгласно позицията на съвета, предложеният регламент е в нарушение на принципа на институционален баланс, нарушава освен това компетенциите на държавите членки и е в разрез с принципа на лоялно сътрудничество. Като се има предвид задънената улица в съвета, в бъдеще ще има вероятно доста проблеми с това предложение. Благодаря ви за прекрасното изложение. So, um, are there any members who wish to speak on this issue? Има ли други колеги желаящи да се изкажат? Първо, честита нова година на всички и от мен. Колегата ми Бетина Болът днес не може да участва в заседанието, тъй като Паралелно с нашето заседание тече заседание на комисията Либе. Ще я представлявам. Предложението за изменение на регламента по комитология е процедура, която не е приключила от миналия мандат на САМ. В регламента се поставя акцент върху механизмите за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителни правомощия от страна на комисията. В случай по настоящата процедура, че няма становище от комитета по разглеждане или от апелативния комитет, комисията е задължена да вземе решение за издаване на разрешение. Това е особено проблематично, тъй като това решение на комисията не се ползва с ясна политическа подкрепа. От друга страна, то оказва пряко въздействие върху европейските граждани и европейския бизнес, например, когато става дума за генетично модифицирани организми или използването на глифозат за производството на храни. Съветът все още не е възприел общ подход по въпроса, тъй като Процесът по презглеждане на регламента е политически чувствителен. Добре е, че сега поне в Европейския парламент, в Комисията по правни въпроси, се поднови работата по тази тема. Не бива да излизаме с погрешно послание. Трябва да стане ясно, че не Европейският парламент в момента торпедира преразглеждането на регламента, торпедира го съветът. Затова го и призоваваме да ускори темповете си на работа по това досие. Госпожа Бола дава доста положителна оценка на предложението на комисията за преразглеждане на процедурата на вземане на решение. Според нея, Правилата трябва да се променят така, че да намалее рискът от сценария без становище. трябва да се вземе предвид броят на участващите държави членки, за да се изчисли необходимото квалифицирано мнозинство. Ако няма становище, трябва да може да се сезира освен апелативния комитет и административното ниво, за да могат държавите членки също да поемат отговорност по някои чувствителни решения. Прозрачността винаги е била важна за нашата група. Затова вотовете в апелативния комитет трябва да са публични. Така държавите членки ще поемат повече отговорност. Ще има и повече отчетност. В крайна сметка трябва да подобрим процеса на вземане на решение. За целта трябва да го направим по-прозрачен. Единствено и само ако има повече прозрачност, държавите членки ще носят повече отговорност за решенията си и ще има повече отчетност. Европейският парламент има право за контрол. Това наше правомощие трябва да се подсили в рамките на процеса по преразглеждане на процедурата по комитология. Докладчицата ни, госпожа Болът, с удоволствие ще работи заедно с докладчика и другите докладчици в сянка. Надява се, че господин Сайер ще вземе предвид предложенията и за изменение. Идната седмица ще имаме възможност да обсъдим темата в пленарната зала. Предвидени са изявления на съвета и на комисията. Моля писмото да бъде приложено към протокола. Благодаря много. Ще бъде малко, малко формален. Просто е, ще, се, ще направя един кратък коментар. Да, е, това, което каза господин Фос, е, беше ясно кратко, но искам да добавя два елемента. Първият елемент. Не мисля, че нещата вървят чак толкова добре. Особено при комисията. Всъщност в комисията работата страда поради нежеланието на голяма част от държавите членки, които отсъстват при гласуванията, за да няма достатъчно носинстве. А става дума за важни теми с здравето, с ГМО. Е, но съветът не иска да си поеме отговорността. И в крайна сметка Европейският парламент едва ли не се чувства притиснат да направи крачка назад – а, или да е все против и да се продължи с а, блокажа. Но положението съвсем не е, е, е необичайно по някои от темите. И трябва да се направи нещо, за да могат те да се придвижат напред. И ем, мисля, че ем, е, непрекъснато е подложена комисията на натиск поради неучастието на някои държавите членки и натиска на огромни фирми като Монсанти, които казват нямате право да налагате ограничения. Е, единственият начин е да се стигне до трето ниво на обжалване – тъй като имаме блокаж на първо и второ. Трябва да останем на ниво министри. Ако останем на министри, е, нищо няма да се случи. И, е, и нека да ви припомня как протекоха нещата миналия мандат. Съветът не иска да задвижи нещата напред. Там се блокират нещата. Е, и ако е, чакаме съвета да разблокира нещо, можем да си чакаме до безкрай. Така че ние трябва да направим нещо. Взето е решение в АВКО, където бях докладчик и вече можем да вървим напред. И мисля, че е много важно парламентът ясно да заяви пред съвета, че е недопустимо а, да се продължава с този блокаж. И също, че искаме повече прозрачност. Не от комисията, а от съвета. Да има яснота за това как са разпределени мнозинствата и прочи не можем да продължим да казваме, че понеже съветът блокира нещата, няма какво да направим. Трябва да окажем натиск и трябва да го направим по начин, а, така че да бъдем чути. Не може съвета да продължи да си работи както е работил а, до сега. е, напълно непрозрачно. Така не се работи в съвременна демокрация. Ако искаме Европейския съюз действително да става все по-демократичен, просто не можем да продължим да работим, да позволим да продължат нещата както са били. Включително и по въпроси, свързани с комитологията. Благодаря, господин Лебретон. Благодаря, госпожо председател. Честита нова година на всички. Днес говорим за актовете за изпълнение на комисията. т.е. за решения, които комисията може да взема съгласно становище на определени комитети, комисии по определени теми или а, а, комисии, към които а, се а, подават а, обжалвания. Ако проблемът, ако има проблеми, решенията, които а, ни се предлагат, според мен не са адекватни. И слушах внимателно казаното от господин Фос. За какво става дума? Първото предложение, за да може да за квалифицирано мнозинство да се броят само присъстващите е, държави. Тоест, ако някоя държава не е представена, е, да се счита, че тя отсъства е, или че се е въздържала. А, не мисля, че е, това е правомерно. В крайна сметка, държавите имат свобода да вземат определена позиция. На второ място, що се отнася до вазивните инстанции след съответния комитет и, и, и вазивен комитет може е, да се повдигне възражение директно пред съвета. А, доколкото разбирам аз, европейската политика, съветът стои над комисията. Но това предложение, което се прави, обръща иерархията. Защо? Защото ам, а, съветът може да направи предложение, което комисията би била свободна да не изпълни, да не последва. Така че бих, се, е, бих гласувал против това предложение. Благодаря, е, госпожа Тюсан. Благодаря. Във връзка с казаното от господин Лебретон, за да можем да имаме яснота за това каква Европа искат гражданите, трябва те да са информирани какво става в европейските колари. Трябва да са наясно как се вземат решенията и кой носи отговорности, защото в крайна сметка това са решения, които засягат всички ни. Затова подкрепям предложението за реформи. нещо, което беше повдигнато и от Паскал Тюре. Един от въпросите, които се, си задаваме, е как можем да се придвижим напред от тук нататък, какъв да е графикът ни. Мисля, че следващата седмица ще има дискусия в пленарна зала – която ще ни помогне да се е, придвижим напред. И трябва да го направим. Благодаря, господин Фос. Ähm, Благодаря ви, ще се изкажа на немски. Всички преждеговоривши всъщност са прави. Но въпросът е как да подходим по-прагматично, за да приключи този процес. Ако съветът продължава да го торпедира, то вероятно няма да сме приключили и към края на мандата. Според мен в момента има две възможности. Както каза вече един колега, можем да изискаме от комисията да излезе с ново предложение и процесът да започне отново а другата възможност е да се опитаме да убедим съвета да приеме предложението на парламента чрез постигането на по-различни споразумения. Но не знам дали това изобщо е възможно. Вероятно, Комисията по конституционни въпроси би могла да проучи възможностите. Но по този втори вариант няма гаранция за напредък в бъдеще. Не знам кой би бил по-прагматичният подход. Мисля, че е най-добре да преодолеем задънената улица, като се отегли предложението, излезе се с ново. Така, вероятно, съветът би могъл в крайна сметка да го приеме. В момента виждам само тези два варианта, които очертах. Благодаря, госпожо Тисон, имате думата. Благодаря. Има нещо, което забравих да кажа. За разлика от господин Фос, не мисля, че нещата са напълно блокирани. Поне надявам се, че не са. Нашата цел трябва да е да, да доведем нещата до успешен край. Разбира се, поне в Европейския парламент. След изслушвания да имаше положителни развития и бе заявено желание на комисарите да настояват за придвижване на темите напред. И а, след дебатите в пленарна зала следващата седмица а, можем да поговорим и за това как да придвижим а, наистина нещата напред, как да постигнем резултати в тази битка за прозрачност. Все пак е, имаме някои постижения и трябва да се опитаме да работим добре с новата комисия, не да започваме още от самото начало с конфликти. Um, I don't see any other... Благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат. Би ли желал представителят на комисията да се изкаже? Добро утро. Uh, Мога да бъда съвсем кратка. Много ясно бе изложен контекстът на предложението. Смятаме, че процедурата по комитология функционира добре. Става дума в случая за конкретен елемент по тази процедура, по който искаме да внесем целенасочени изменения. Тъй като до момента имаше проблеми с ограничен брой случаи, когато се стигаше до сценария без становище. Бяха описани вече различните възможности. Не сега е и моментът да се излага предложението в подробности. Съветът не проявява воля за взаимодействие. Изчакваме в момента и позицията на Европейския парламент. Предстоят разисквания по време на предстоящата ви пленарна сесия идната седмица. От там нататък ще видим как ще се развият нещата. Очакваме позицията на парламента. Благодаря, господин Вос. Въпрос към комисията Има ли някакви сигнали, които биха ни дали основание да смятаме, че са настъпили промени на ниво съвет? Към момента мисля, че нямаме основания за нещо такова, но може би вие имате по-различна информация. Опасявам се, че и ние не разполагаме с такава информация за напредък от страна на съвета. Господин Дюран отговор на господин Фос, е, мисля, че най-добрият сигнал е да има резолюция, ясен текст, е, който да бъде прият от съзаконодателя Европейския парламент. Съвета не иска да се придвижи напред. Чувам казаното от вас съвсем ясно. Ми дайте тогава е ясно да заявим, че настояваме да се придвижи напред с тази резолюция разбира се, въпроса за кокошката и яйцето. Ако, но ако не окажем поне някакъв натиск, има да си чакаме много дълго време. Най-важното е парламентът като съзаконодател законодател да заяви какво иска по комитологията. Защото на съвета, много съжалявам, че трябва да го кажа, но не му пука дали има възражение, тъй като не може да се стигне до края на процеса. Може е, да се... Ние вече сме изказали възражение, но не виждаме каквато и да била промяна. А също времено става дума за здравето на хората и за генетична модификация. Не може по тези важни теми е, съветът да си изравя главата в пясък. Искаме силна резолюция. Thank you. Um... Благодаря. Не виждам повече депутати, които желаят да се изкажат по темата. Е, това трябваше да е размяна на мнения и точно така протече. Чухме мненията. Следващата стъпка ще е представенето на проекта доклада на заседанието ни през феврари. И така всички са наясно с графика от тук нататък. Очаквам да а, с нетърпение да разбера как ще се развият нещата. Това е по точка 5. Точка 6 е презентацията на Комисията за отговорността, свързана с изкуствения интелект и новите технологии. Надявам се, че са тук и че са готови. Нашата парламентарна комисия следи работата на комисията с голямо внимание и е, чакаме с нетърпение представянето на доклада на експертите за отговорността, свързана с новите технологии. Комисията ни работи по доклад за собствен, по собствена инициатива по темата. Господин Дърк от е, е, от комисията е тук, за да представи а, темата. Заповядайте. Благодаря ви много. Госпожа председател, благодаря. За мен е чест да присъствам тук. Благодаря за поканата. А, тя е много добър знак за нас а, и е, е, дойде вследствие на, на резолюцията на Юри от 2017 година, от месец феврари, за роботиката. Резолюция, която привлече рекорден обществен интерес. Е, така че е, много се радвам на тази възможност да продължим конструктивното сътрудничество, започнато тогава. Документът, който ви е раздаден, докладът, който държа в ръката си, не е документ на комисията. Държа да го подчертая. Това е доклад на независима група експерти, която е, е, предоставя експертна консултация. Комисията работи е, по собствения си доклад. А, но този доклад не е доклад на комисията. Независимо от това ще а, го представя. Но първо, няколко неща за а, това откъде тръгваме. През 2018 година комисията излезе със съобщение за изкуствения интелект и там се говори за различните стъпове за бъдещата работа по изкуствения интелект. Първо, политиката в областта на научните изследвания и промишлеността. Второ, уменията и квалификациите и на трето място съответната етична и правна рамка. Е, там има различни изменения. Етични въпроси, основни права, безопасност на продуктите и отговорност. Тези три измерения на последния стълб са тясно свързани едно с друго. Създаде се експертна група а, с а, два раздела и този доклад е а, е, на едната един от тези два отдела на работната група. В този доклад се е, дават препоръки пред комисията как да действа по въпроса за изкуствения технол... интелект и нововъзникващите технологии. Как работи експертната група? Първо, разгледа внимателно националното право в областта. Много юрисдикции вече бяха представени в експертната група. Освен това имаше е, наблюдател от е, Комисията по правни въпроси на Европейския парламент. И, е, ця, и групата се занима с националните правни норми по въпроса, за да се прецени до каква степен има възможност националните правни норми да предоставят решения на предизвикателствата, свързани с с изкуствения интелект. Втората стъпка беше е, казуси. Различни ситуации, автономни е, машини, медицински е, продукти, роботи, различни устройства за дома. След тези две стъпки експертната група обсъди някои хоризонтални въпроси – и накрая изготви този доклад, който получихте. Накратко ще отчертая съдържанието на доклада. Е, целта е да има време и за въпроси и дебат. Експертната група стига, стигна до заключението, че няма нужда да се преоткрива топлата вода има правни норми за нововъзникващите технологии още от парните локомотиви. Така че не е необходимо да се създава чисто нов модел за правни норми. Но има някои определени предизвикателства, които са тясно свързани с изкуствения интелект. Те са изредени. Ще споделя основните три. Автономност, непрозрачност и сложност. Автономност. Това означава, че изкуственият интелект има способността в определени ограничения да взема самостоятелни решения. Непрозрачност. Е, това означава, че много често не е ясно, дори за разработчиците, как точно съответния изкуствен интелект стига до съответното решение. Т.е. това е, е така наречения ефект на черната котия. И е, трети елемент – сложност. По-голямата част от е, приложенията, предлагащи изкуствен интелект, работят в доста сложен и ам, доста сложна среда, взаимосвързана с други приложения в интернет и тук всъщност доста го опростявам. Можете да прочетете повече в доклада. Но въпросът е, че тези три предизвикателства в комбинация едно с друго, плюс допълнителните предизвикателства, правят така, че ако има щета, е изключително трудно да се установи кой точно е виновен. И е много трудно да се установи къде точно има някаква грешка или дефект. И освен това е изключително трудно една жертва да докаже къде е била грешката и дори изобщо, че има причинно-следствена връзка между някакъв дефект и съответната последица, съответната щета. Това е проблемът. И тези предизвикателства, според експертната група, съвместени едно с друго, водят до ситуация, в която нещата се осложняват изключително много и е, дадена жертва просто не може да докаже, че щетата е предизвикана от съответното приложение, свързано с изкуствен интелект. И е, кой е отговорен? Нещо, което означава, че реално жертвата няма достъп до ефективни правни средства за защита. Оттам нататък работната група се занима с темата за правото, за, свързано с щетите. Да кажем, излизате тук от залата, пресичате ревирц и ви бута кола. Нормална кола. В повечето страни и трябва да подадете три различни жалби, в Белгия четири. Първо, жалба срещу, срещу шофьора. Второ, жалба срещу производителя на колата, ако тя е била дефектна. Трето, жалба срещу собственика на колата. Тук има тип отговорност, която съществува във всички държави членки. И жертвата няма нужда да доказва а, дали шофьорът или дефект е причинил щетата, а, а е достатъчен факта, а, че е дадено лице е собственик на колата, за да се предизвика отговорност. Обаче само един от тези типове а, е, една от тези типове жалби е хармонизирана на европейско равнище. Е, дефектните продукти. Какво каза експертната група? Каза не е необходимо да се а, е, а, изобретяват нови решения. Те предлагат изменения към а, деликното право, що се отнася до риска на приложенията. И е, предлага две категории. Изкуствен интелект, работещ в област, където рискът от щети е висок, и е, друг изкуствен интелект. И там, където има висок риск, се предлагат определени мерки, е, свързани с основните права и етичната отговорност. Тоест, подходът е основан на риск. Нещо, което не е непознато. И така, експертната група каза, дайте първо да се занимаем с високо рисковите приложения. И споменават няколко примера. Става дума за примери, при които обществеността като цяло е изложена на опасност и нещо много ценно е застрашено човешки живот, здраве, безопасност или е, економическа щета. Това са елементите, които експертната група използва като критерии за високорискови приложения. И само няколко примера са споменати. И в най-груп план това са нещата, които се движат. Автономни автомобили, дронове, роботи, доставящи пакети. Но по-голямата част от е, изкуствения интелект работи в нискорискови области. И така, експертната група предлага да се разшири моделът, който съществува сега за традиционните автомобили към високорисковите приложения. И казват да има задължително изискване за отговорност за високорисковите приложения и да има задължителна застраховка, както такава има за традиционните автомобили. Като резултат, жертвата ще трябва само да докаже, че определен риск присъщ на съответното високорисково приложение е, е свързан с е, щетата. Не е необходимо да се е, пока, е, показва кой точно ефект и не е необходимо да се доказва причинно-следствена връзка да кажем, по гражданска отговорност, ако ви бутне кола, застраховката а, е, трябва да ви компенсира. Идеята на експертната група е да има подобно а, уреждане на изкуствения интелект. На второ място. Втората група. Нискорисковите приложения в областта на изкуствения интелект. роботи за мед... за медицински хирургически процедури и също продукти като машина, която автоматично а, коси тревата. Тези е, е типове е, е, продукти вече са покрити от деликтното право а, и има много различни решения. А, има различни възможности за обръщане или облегчаване на тежестта на доказателството. Може да има общ Общото доказателство облегчаване на тежестта на доказателството или облегчаване в конкретни случаи. Например, някои държави членки предлагат, предвиждат тестови е, проби на автономни автомобили. И там е, дадената отговорност настъпва в определен период преди е, е задължително да има логове на информацията от, да кажем, 50 минути преди инцидента до еди колко си минути след инцидента и тя, тази информация да се предостави на пострадалия. А, има различни разпоредби за безопасността на продуктите, които трябва да се адаптират, но това е естествено, защото продуктите се развиват, редовно се актуализират – обаче да кажем, имате устройство, получавате информация, че, сте, е, че има актуализация на оперативната система, обаче е, казвате не. Тогава, чия е отговорността, че не сте направили актуализацията? Това може да доведе до е, щети. Ако има актуализирана оперативна система или е, приложението е актуализирано, тогава е, отговорността се носи по стандартния начин. Обаче, ако няма актуализация, тогава отговорността се измества. Има и допълнителна а, е, отговорност. А, непряка отговорност косвена отговорност. Да кажем, оперира ви лекар, обаче направи, е, прави медицинска грешка. Можете да го осъдите, но можете да осъдите и болницата. От, болницата е отговорна, защото а, е, лекарят е а, е, служител на болницата и в много държави членки а, работодателят носи отговорност за а, грешки на съответния служител. Но тези правила са много различни в различните национални правни уредби. Въпросът е обаче какво става? Ако болницата замести а, лекар с а, изкуствен интелект, тогава тя не трябва да се измъква от отговорност, само защото е заменила а, човек с а, комю, компютър. Така че там отговорността трябва да се разпише много ясно. Това са основните предложения на експертната група, но както казах по-рано, това не е документ на комисията, това е документ на независима работна група, изготвен за информация за комисията. Благодаря за вниманието. Очаквам вашите въпроси. Благодаря ви много. Това беше много ясно и точно резюме. Благодаря ви за презентацията. Вие говорихте за използването на изкуствен интелект в хирургията. Това беше последния ви пример. Имам въпрос защо посочвате това като риск. Все пак хирургията е по-различно от автономните автомобили. Ще се прилага ли принципа за еквивалентност? какво ще се прилага по отношение на медицинските приложения. Когато говорим за придобиването на познания от машините, тогава ще си имали предвид, че когато използвате изкуствен интелект, трябва да можете да обясните и въпрос, който се отнася по-скоро до Дания, тъй като имаме опт-аут от сътрудничество в гражданското право. В такъв случай при новото законодателство изглежда Дания няма да бъде обхваната. Благодаря ви за въпросите. Най-напред, експертната група, когато разглежда прилагането на обективната отговорност, разглежда високорисковите приложения. Когато говорим за високорискови предложения, то включваме елементи, които включват рискове, на които е изложена обществеността като цяло. И второ, това, което е, е поставено под риск е от висока ценност, например живот, безопасност, стопанска собственост и прочие. Не е напълно ясно дали това се счита за кумулативно, но мисля, че това са имали предвид, тъй като означава, че обективната отговорност в доклада на експертната група ще се прилага само към онези рискове, които кумулативно включват тези два елемента по същество, което означава, че във вашия пример роботи, които извършват автономно хирургически операции, засягат живота, здравето, което е висока стойност, но не е поставена под риск цялата общественост, само пациентът. И тук експертната група вероятно ще стигне до извода, че това е нисък риск. Това не означава, че живота на човека не е важен, но това е нещо като класификации. Те ще приложат правото за непозволени увреждания, за този тип увреждания. Вие говорихте на второ място за обучението на машините и ефекта на черната котия. Това е много важно. Трябва да може да се обясни какво прави изкуственият интелект. Затова аз казах, че това е една от многото причини, поради които има различни измерения и те са много тясно свързани помежду си. За това трябва да се разглеждат, може би, всички тези измерения. Тук аз мога да се позова на групата на високо равнище, която беше създадена в комисията и е насочена работата именно към това, а именно да наблюдава, да аудитира, да обяснява по какъв начин функционира изкуственият интелект. И това е много важен аспект. Що се отнася до датският опт-аут, аз е, не съм експерт в тази област, но ако добре се спомням, е, се отнася е, до главата, свързана с съдебното сътрудничество в договора, а не за правните актове, които се основават на член 140. Това е доклад, отново казвам, на експертната група. Това не е линията на Европейската комисия. Не мога да кажа дали комисията обмисля предложение или нещо подобно. Мога да ви дам само този отговор и мога да припомня в този контекст това, което се спомням, че на времето имаше резолюция на Юри през февруари 2017, което поиска от комисията да направи предложение по член 140 но все още няма линия на комисията относно изкуствения интелект. Искам да съм пределно ясен по въпроса. Ще има такава, но все още няма политическо одобрение, освен за това, което е посочено в политическите насоки на председателя на комисията, където се изисква координиран подход по човешките аспекти, свързани с изкуствения интелект. Карен, искаш ли да кажеш нещо допълнително? Ако може да се откажеш, това ще даде възможност на други да се изкажат. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря на господин Шталденмайер за изложението му по доклада. Има две теми, които ме вълнуват. Първо, въпросът за киберсигурността, който засегнахте и вие. За мен този въпрос е особено важен, що се отнася до тъй наречения интернет на нещата. Какво е положението там? Там има отношения не само между производителя и ползвателя, намесва се и роботиката, използват се роботи, които могат да бъдат управлявани дистанционно могат да комуникират и двама роботи помежду си. Тук се намесва и въпросът за сигурността на данните. Може да има грешки, дефекти не само при програмирането, но и в процеса на заучаване от страна на машините. Може да им се подадат погрешни или произволни импулси, които да доведат до съвсем противоположен резултат т.е. тук се намесват и други елементи, по които доказването <clears throat> вече не е толкова лесно. Имам предвид положението, когато роботите се управляват дистанционно. Как следва това да се отрази в режима за отговорността? Второ, много интересно е предложението за въвеждане на класифициране на рисковете, но нека изляза с една по-провокативна теза. Говорихте за по-низкорисковите приложения, като например роботите косачки. Но тези роботи и косачки могат да са високорискови, ако някъде наблизо има домашни животни или деца. И разбира се, в такъв случай трябва да се изясни въпросът дали като отправна точка следва да използваме <clears throat> употреба, която да е присъща на първоначалното предназначение. И кой освен това следва да направи една такава класификация на по-сигурните и по-несигурните уреди. Ако, например, една, един робот-косачка попадне в контакт с вода, той може изведнъж да се превърне в високо рисков уред. Преувеличавам в момента, естествено, както казах в началото. Но принципният въпрос е кой следва да направи една такава класификация на рисковете. Със сигурност това не е осигурителят. Благодаря за въпросите ви. Първо, киберсигурността и тъй нареченият интернет на нещата. Изключително важна е тази област. Съвсем правилно казахте, че тук, наред с много други проблеми, съществува и проблемът с това, че е много трудно да се установи кой е направил нещо. И дори да се установи извършителят, се добавя и още един проблем. Вероятно, хакерът или не може да бъде установен, или пък е в несъстоятелност. Това е проблем, който се визира и в доклада на експертите. Те не излизат с конкретно предложение, тъй като въпросът е много сложен. Излизат с някои бегли насоки за това какво да се предприеме в случай, че не може да се установи само личността на хакера или че той изпадне в несъстоятелност. Много бегло се упоменава възможността за учредяване на фонд. Още веднъж уточнявам, че в никакъв случай това не е категорична констатация от страна на експертите. Казахте, че може да има дефекти не само първоначално при програмирането, може да има дефекти по-нататък по веригата, поради което доказването е трудно и сте съвсем права. Това напълно въжи за интернет на нещата. Две бележки по този въпрос. Може да има случаи, при които изкуственият интелект функционира така, както би трябвало да функционира, т.е. няма никакви дефекти. Правени са вече, например, експерименти за използването на автономни роботи за почистване на улиците. Да допуснем, че един такъв робот се движи по тротуара или по улицата. Улицата е сравнително тясна или тротуарът изведнъж от някъде изкача дете на този тесен тротуар или тясната улица. Роботът е програмиран обаче така, че не може да навреди на човек. В случая той ще се отклони от траекторията си и няма да блъсне детето. Но може да блъсне, например, отклонявайки се автомобил и така да предизвика щети. В случая приложението на изкуствения интелект е функционирало така, както е било предвидено. Няма дефект, но е предизвикана въпреки това щета. Това внася допълнителни осложнения. Освен това, може да има и много участващи, тъй като тъй наречената екосистема на интернет на нещата е сложна. И тук възниква въпросът за това как следва да се установи кой носи отговорността. Това въжи не само за установяването на самоличността на хакерите. И този въпрос е, меко казано, изключително сложен. По въпроса, който зададохте за косачките и кой би носил отговорността за рисковете тук. Да, наистина може да има инциденти с такива автономни косачки. През първата година след очредяването на работната група имаше информация за тестването на 10 такива косачки. Била е поставена на поляната кукла, пластмасова кукла бебе. Две от тези 10 косачки са наранили краката на бебето. Експертите не са класифицирали подобни случаи като високо рискови, тъй като не е засегната обществеността като цяло. Засегнати са само живещите в конкретния дом или техните гости. Затова, според експертите, действащото законодателство би следвало просто леко да бъде приспособено, за да се обхванат такива случаи, и такива случаи. Кой извършва класификацията на рисковете? За пореден път. Нека кажа, че Става дума само за доклад на експертна група в случая. Не става в никаква никакъв случай дума за текст, който ще се прилага в бъдеще или за това, че този доклад ще прерасне в конкретно предложение. При все това класификацията е изключително важна. Тук се намесва много силен политически елемент. Thank you. Um, Mr. Voss, Господин Вос има думата. Благодаря, госпожо председател, и на вас благодаря, господин Шталденмайер. Честита нова година. Не сте си избрали възможно най-леката тема в началото на този мандат. Благодаря ви за представянето на резултатите от работата на експертната група. С какво впечатление оставам аз? Не знам дали това е конкретна констатация в доклада, но експертите обръщат внимание на това, че в държавите членки вече има решения за установяване на това кой носи отговорността или кой следва да изплати обещетение. Затова не мисля, че сега в епохата на цифровите технологии, когато границите вече са размити по отношение на данните и приложенията, когато се използва изкуствен интелект, сега трябва да се разпокъсва цифровият пазар. По време на миналия мандат предприехме някои нецелесообразни действия. Не би трябвало в случая да се излиза с директива. Би трябвало да подходим по-сериозно към цифровия пазар и да въведем повече или по-малко единен режим. Бих препоръчал изобщо да не се приемат директиви, а да се занимаем сериозно с цифровия пазар. Имам такава необходимост, когато става дума за цифровия интелект. Той така или иначе се използва през граница. Когато режимите са разпокъсани, не е ясно в крайна сметка кой режим е в сила и кой носи отговорността. Затова трябва да се въведе сравнително единен режим. По въпроса повдигнат от Марион Валцман, въпроса за класифицирането на рисковете. Необходимо ли е наистина да се предвиждат толкова сложни разпоредби. Така в крайна сметка отделните лица няма да знаят с какви права се ползват, в коя държава се ползват а, с тях, дали става дума за висок или по-нисък риск. Не би трябвало постоянно толкова да осложняваме нормативната си уредба, че крайна сметка да се стига до много силно диференциране и сложни решения. Може би трябва да обмислим възможността за по-нататъчно упростяване. Не бива постоянно все повече да диференцираме. По въпроса за цифровото съдържание. Във връзка с този въпрос и през миналия мандат сме обсъждали актуализациите. Има вече режими за отговорност в това отношение за автомобилите, например. Но никога, според мен, не съм бил задължен в случай, че излезе на пазара по-добър модел спирачки, да си ги закупя от производителя. Да, важно е да има такива режими за актуализациите с от гледна точка на киберсигурността за автомобилите, например. Но следва ли да вменяваме на потребителя задължението за актуализация? Това ще е сложно, ако се използва изкуствен интелект. За изкуствения интелект, според мен, трябва да има други решения или системата трябва да е до толкова упростена, че отделните лица да знаят какво трябва да правят. А по въпроса за регистрирането на данните и обръщането на тежестта на доказване, изложихте констатациите на експертите – мисля, че би трябвало да се обмисли възможността за задължително регистриране, протоколиране. Това въжи и за режима ни за защита на данните. Там вече е предвидено такова задължение. Но режимът действително трябва да е единен, за да може реално да се учреди цифровия вътрешен пазар. Постоянно говорим за това. Затова и не бива да се стига до въвеждането на 28 различни режима за отговорност. Сложни системи следва да се въвеждат само когато това изобщо не може да се избегне, а иначе трябва максимално да упростяваме светът, така или иначе е достатъчно сложен. Благодаря ви и на вас честита нова година. По първия въпрос, който засегнахте, това е въпрос с много силна политическа насоченост. За това съжалявам, но в момента не мога да взема отношение по него. Знаем, че в държавите членки се водят разисквания за това дали режимите им за отговорност отговарят на изискванията по изкуствения интелект. Класифицирането на рисковете – Казахте, че темата не е лека и действително е така. Много е сложна темата. Въпросът е наистина дали ще можем да разсечем този гордиев възел, да намерим едно уместно и просто решение. Има един принципен въпрос, който трябва да се вземе предвид. Експертната група е помислила по него. Става дума за баланс между от една страна справедливо обещетение за пострадалите, т.е. пострадалите от изкуствения интелект не бива да са в по-неблагоприятно положение спрямо останалите пострадали от традиционни технологии и от друга страна необходимостта от новаторство. Изкуственият интелект разполага с огромен потенциал за новаторство по отношение на обществото и на економиката. През 2018 година комисията заяви, че иска да се възползва от този потенциал. Тоест, че при възможност иска да излиза с политически предложения, насърчаващи новаторството. В случая става дума за две значими цели на ниво политика, между които трябва да се постигне баланс. И именно поради това групата, експертната група на високо равнище предложи всички предложения в тази област да отчитат фактора риск. И поради това се предлага и да се прави тази класификация на високорискови и нискорискови предложения. Но въпросът е политически. Не мога да взема в момента отношение по него. Говорихте и за задължението за актуализациите. бяха приети две директиви, по които за първи път бе предвидено в европейското законодателство задължение за актуализиране. И тук, ако си спомняте, е постигнат баланс. От една страна, стопанският субект производителят е задължен да разработва и предоставя актуални приложения. За стопанския субект това е допълнителна тежест, тъй като той обикновено възлага това на трети страни. А що се отнася до потребителите, ако те не инсталират актуалните приложения, то и не могат и да се оплакват след това, при положение, че продуктът не функционира както трябва. Това е балансът, който е постигнат в тази нормативна уредба. Актуализираните предложения са много важни по отношение на изкуствения интелект и нововъзникващите технологии. Чрез инсталирането на актуализирани приложения от страна на оператора, на потребителя, на производителя, на трети страни, продуктите се променят в рамките на жизнения си цикъл. Много е важен въпросът за това как се подхожда към тези актуализации. Първоначално в двете директиви беше постигнат баланса, за който говорих преди малко и това е една много важна отправна точка. По въпроса, който зададохте за задължителното протоколиране. Предложението ви е подобно на предложението на експертите за задължително регистриране на данните. Трябва да се спазват тук разпоредбите на общия регламент за защита на данните. Може да се регистрират определени данни, които след това да се предоставят на клиентите. И ако това преди това не е направено, се обръща тежеста на доказване. Господин Дидие. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Стоден Майер. Благодаря на всички предложаващи ви експерти за тази важна презентация по такъв важен въпрос. Вие а, говорихте също за възможност а, в определени ситуации да бъде а, обърнато изискването за а, тежестта на доказване. Мисля, че не а, засегнатото лице трябва да доказва своята невидност. трябва да се намери изключение от този принцип, както в други случаи в правото. Въпросът ми е дали сте определили критерии по принцип, който да ви позволи да знаете а, кога се извършва такова обръщане на тежестта на доказване. Това за всеки отделен случай по-отделно ли ще е? или ще има ли някои други конкретни правила. Аз не съм против това да има предвидени изключения от принципа, свързани с тежестта на доказване, но съм убеден, че ако те съществуват при изкуствения интелект, както във всички останали случаи, трябва да са подложени на строго регламентиране. Благодаря за въпросите. Вие казахте нещо много важно, а именно за тежестта на доказване, която пада върху подадията жалбата. Т.е. жертвата трябва да докаже да предостави нужните критерии. Но ние, вие също посочихте основателно, че в много от националните правни системи са предвидени изключения. Мисля, че и във Франция има такива изключения за медицинската сфера. Експертната група извърши задълбочени разисквания по тази тема поради спецификата на ситуацията, жертвата да доказва че има а, право. Националното законодателство превижда най-разнообразни изключения. Ето защо експертната група пое ангажимент да следва тази линия в дебата, тъй като се съобразява със съществуващия правен ред на национално ниво. На второ място, вие ме попитахте дали сме определили някакви критерии. Ако имате предвид под вие комисията, искам отново да подчертая, че ние нищо не сме фиксирали за момента. Експертната група предложи някои насоки за размисъл. Ако се ангажираме с тези различни а, линии а, на размисъл, дали да се предвиждат кумулативно или не, а, трябва да видим по какъв начин по-детайлно да се определят а, нещата. Това е всичко към момента. Става дума само за размисъл, предложен от експертната група. Вие споменахте за критерии или за възможности да се разглежда този въпрос за всеки отделен случай по-отделно или да се определят принципни критерии. Аз нямам мнение по въпроса, но е ясно от дебата в експертната група – че за тях това е важен аспект. Всъщност те обсъдиха този въпрос да бъде оставен на осмотрението на националните правни системи, които да вземат решения за всеки отделен случай по-отделно. Ние не искаме да, да се създава проблем с правната сигурност, каквато може да бъде създадена, ако се разглежда всеки отделен случай по-отделно. Към момента не мога да дам по-прецизен отговор, за което съжалявам. Благодаря ви много. Господин Либретон, след това господин Гонсалес Понс. Господин Либретон първо. Благодаря, госпожо председател. Важно е да помислим по темата за изкуствения интелект, както правим днес, а именно да видим каква е гражданската отговорност в случай, че автономни роботи нанесат щети. Аз възприемам доста от идеите, които бяха предложени от експертния доклад. Идеята за задължителност, също за облегчаване на тежестта на доказване или обръщането на тежестта на доказване в полза на пострадалия. Имам два въпроса. Първо, когато говорим по темата за отговорността, както го направихме в предходния мандат, разгледахме и хипотезата, че ще има, има и юридическа личност, интелигентен робот – Имаше открито писмо до комисията, подписана от 300 учени, отправено писмо до комисията относно този въпрос. Второ, в по-глобален аспект е, има директива за повредените продукти и какви са щетите кой ще направи оценка на тази директива? Дали това ще е, е външен а, кабинет и дали ще може да се разчита на тяхната обективност? Благодаря ви много за поставените въпроси. Експертната група познава това писмо, което визирахте, изправено от учени, но мога да кажа, има позиция в това отношение на комисията. В отговор на резолюцията от февруари 2017 година на вашия парламент, където се споменава за юридическата личност, комисията прояви скептицизъм по въпроса. Експертната група беше в същата линия. Те не считат, че подобна правна личност, юридическа личност е адаптирана към потребностите. Основният аргумент, който беше повдигнат, за какво трябва. Защото ако създадем юридическа личност, това само ще създаде проблеми. Ако се създаде подобна юридическа личност, трябва тя да има средства, за да компенсира нанесените щети. И кой ще захранва този фонд? Това е отговорната личност. Тогава защо ние, ние трябва да имаме отделна юридическа личност? Това е основният аргумент. Но а, беше ясна позицията против на експертната група по въпроса за създаването на такава юридическа личност. Относно отговорността, директивата за продуктовата отговорност, комисията прие доклад за оценка на директивата – в който повдига някои въпроси. Искам също да подчертая, че една друга част от експертната група, както споменах началото на изказването ми днес, се концентрира върху въпроса дали тази директива е адаптирана в сегашното си състояние към предизвикателствата, свързани с изкуствения интелект е, или пък ще трябва да бъде изменена. Все още няма позиция на комисията по този въпрос, но очевидно това е също елемент, който ще играе важна роля при вземането на решение от страна на комисията. Не мога да кажа повече по тази тема, за което съжалявам. Благодаря ви. Гонзалес Паунс има думата. Вие се отказвате. В такъв случай благодаря ви много, господин Штоденмайер, за много деталните обяснения по всички тези въпроси. Зная, че те ще бъдат от огромен интерес за нашата парламентарна комисия и се надявам да можем да разчитаме на вашата подкрепа, на полезната размяна на мнения с вас и вашите експерти. Благодаря ви много. С това приключихме по тази точка от дневния ред и сега ще пристъпим към гласуването. So the first vote um, is a legal basis vote under Rule 40. Член 40, правно основание за електронната информационна система в областта на транспорта. Беше поискано да излезем с становища по три въпроса, свързани с правилника. Um, could I just ask people who are leaving моля, онези, които си тръгват да напуснат тихо, защото онези, които ще гласуват, трябва да знаят какво точно ще гласуват. Добре. Това са изисквания от комисията Либия и Тран. Господин Роберти, желали ли да се изкаже преди да пристъпим към гласуването? Господин Роберти, искате ли да кажете нещо? Не. Първото становище е за правното основание за Европейската брегова охрана, гранична и брегова охрана. също за фалшивите и истински документи онлайн. И има също искане от комисията Либе за отхвърляне на съвместното действие номер 98 на съвета. Така. Моля за тишина, за да могат да чуят депутатите по какво гласуваме. Първото гласуване е по становището за правното основание за Европейската служба за гранична и брегова охрана за фалшивите автентични документи онлайн, както и за отмяна на съвместно действие на комисията номер 98700 GHA. Това е поискане на комисията Либе. Моля, гласувайте. Shall we take this vote by... Oh, no, this has to be roll call. Okay. Да, трябва да е поименно гласуването. I apologize, the system is not working. Съжалявам, че системата има засечка. It's not working. I'm sorry, it was working just now. Yes, yes. Okay. Sure. Sure. So we now hope that we can open. Надявам се, че сега можем да гласуваме. Добре. And close the vote. Моля, прекратете гласуването. Приема се. Второто е становище за правното основание за регламент на Европейския парламент и на съвета по информация за електрон, електронна информация за товарния транспорт. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването. Приема се. Следващата точка е становище по правното основание на решение на Европейския парламент и на съвета относно упрамощаване на Германия и Италия да изменят съществуващите двустранни споразумения с Швейцария в областта на сухопътния транспорт съответно 0107 и 0108. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря ви много. Сега преминаваме към 8 точка. Адаптиране на редица правни актове към използването на процедурата по регулиране с контрол за започване на тристранни преговори. Трябва да гласуваме поименно. Това решение трябва да се вземе с мнозинство, така че са ни необходими 13 гласа, за да бъде прието решението. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря ви. Преминаваме към девета точка адаптиране на правни актове по процедурата по регулиране с контрол към членове 290-291. Отново се гласува за започване на триалог. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Следващото, десета точка – представителни искове за защита на колективните искове на потребителите, гласуване за започване на триалог. Отново са необходими 13 гласа. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 11 точка. Влъчване на държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела за започване на триалог. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря ви. 12 точка. Сътрудничество между съдилища на държавите членки. Отново става дума за започване на триалог. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 13 точка. Петиция относно условията на договор, използвани с обекти за колективно управление на авторски права с нетърговска цел. Става дума за писмо. Um, the... Има ли някой, който желая да вземе отношение преди да пристъпим към гласуване? Не господин Браер. Не можем да се съгласим с този предложен отговор, тъй като не се обръща внимание на сериозните пропуски в е, е, режимите, в които, които се визират в е, петицията. За това ние ще гласуваме против. Господин Гарсия Бланка. Благодаря, госпожо председател. Искам само за да, да поздравя за уместният отговор и не допуска никакви тълкования относно реалността. Можем да бъдем в сферата на идеите и на лозунгите, но правната реалност към момента е много добре отразена в отговора. Искам само да ви поздравя за синтезираното представене. Благодаря. Господин Брайен, искам само да отговоря. Да, имате право. Това е правния режим, който се предлага, но петиционерът иска да се промени. А в отговора се казва, че не трябва да се променя нищо. Мисля, че имахме размяна на мнение. Ако има някой друг, който да има различно мнение, можем да преминем към гласуване. Добре, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря ви. 14 точка. Европейски институт за иновации и технологии, преработен текст. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването. Благодаря ви. 15 точка. Става дума за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018. Господин Либретон е докладчик. Желаете ли да кажете нещо? Не, благодаря, госпожа председател. Ние дълго сме говорили по този въпрос, така че няма смисъл. Има доста изменения, които трябва да се гласуват първо изменение. Параграф 2а. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Следващо изменение, второ изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Трето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. Още някой? Приема се. Пето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Шесто изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Седмо изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Осмо изменение. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Девето изменение. Прекратете гласуването. Приема се. Десето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Единайсто изменение. Всъщност е, това не се гласува. 12 то изменение, 13 и 14. Гласуваме ги заедно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приемат се. 15-то изменение. Всъщност то отпада. So we now move to... Гласуваме цялата резолюция. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря ви много. Сега трябва да преминем към закрито заседание. Ще са ни необходими няколко минути, две минути, за да изключим директното излъчване и да пристъпим към гласуването на последната точка.